Bonjour, rebonjour la séance. Е, здравейте, колеги. Подновяваме заседанието. Не виждам е, коментари по протокола от предходните заседания. Той е прият. Имам